Добър ден отново на всички, дами и господа, колеги. Моля за тишина. Точка 27 от дневният ред на условията на труд и стандарти за здраве и безопасност на работното място в Бангладеш и тяхното възможно въздействие върху търговските отношения между Европейския съюз и Бангладеш. Както знаете, имаше доста неприятни събития напоследък в промишлеността в Бангладеш, нещо, което привлече вниманието ни върху условията на труд там. Имаше пожари в фабрики, срутване на сгради, на различни заводи. Нека да напомня, че Бангладеш се възползва от специфично учни улеснения. Например, няма квоти, няма митнически екцизи, такси. И а, 90% от бангладешкият експорт е а, от тези 90% експорт, всъщност 60% са за Европейския съюз. Така че ние носим и голяма отговорност за начина на производство и тези злощастни събития, Именно за това за мен е удоволствие и чест да приветствам тук на това заседание госпожа Исмат Яхан, посланника на Бангладеш в Европейския съюз. И тя ще ни говори за темата, въпросната тема, също така и господин Ронг Бонг, който е генерален директор на, а, на Министерство на, в Министерство на труда в Световната организация по труда, извинявайте. И също така господин Лоренц, който е директор за бизнес инициативите в Асоциацията за чуждестранна търговия. Мисля, че това е вече достатъчно, за да ви покажа, че най-вероятно ще имаме една много по-затворна дискусия с заинтересованите страни. Ще започна, давайки думата на, на наш гост, посланника на Бангладеш. Заповядайте и добър, добре дошли отново. Благодаря, господин председател на Комисията по международна търговия на Европейския парламент, господин Морейра, уважаеми членове на Комисията, заместник, господин заместник председател на МОД и Ваше превъзходителство, дами и господа, Радвам се да имам възможността тук да подчертая нашето съвместно ангажиране в условията на труда Бангладеш. Както знаете, имаше трагични събития през април и след това през ноември миналата година имаше пожар в една фабрика в Бангладеш и Бангладеш, условията на труда в Бангладеш а, бяха поставени под съмнение. Разбира се, това е добре дошло за нас. Нека да кажа, че това може би звучи странно или дори цинично, но имаше и нещо положително в тази трагедия, а именно осъзнаването на проблема и желанието да подобрим нещата. С нашите партньори в Европа, включително на Европейския съюз, нашият най-голям партньор, а, определено смятаме, че има още какво да се направи за подобряване на условията на труда и че има също така, че ситуацията е много спешна. Две резолюции бяха прияти от Европейския парламент на 17 януари и на 23 май 2013. Те също подчертават нашия проблем депутатите поискаха международните компании също да се ангажират да сътрудничат за подобряване на условията на труда. И Европейската комисия също се ангажира да насърчава отговорно бизнес поведение сред европейските компании. Господин председател, признаваме, че бързият растеж на индустрията и практиките на подизпълнение доведоха до тези трагични събития, които на нашите фабрики не винаги отговарят на стандартите. И тук споделяме тревогата на Европейския парламент и на Европейския съюз, че има нужда от много спешни мерки за поправка. Нека да напомним, че няколко седмици след като се срути Рана Плата, Министерството, министър на външните работи беше в Брюксел, за да подсили, да подчертая нашата ангажираност в това отношение и е, се, се дава с Комисията по външни дела на Европейския парламент. Останахме тясно ангажирани в, с различните инициативи на Европейския съюз, с вашето законодателство, така както го правим и с МОД. Смятам, че основната цел на днешното заседание е да измерим до каква степен сме изпълнили нашите колективни задължения и ангажименти. И приветствам тази възможност да споделя тук с вас какви действия сме предприели и да видим къде сме сега и къде можем да стигнем. Нека да бъда ясна. Бангладешкото правителство се ангажира напълно да не се промени в областта на стандартите за а, труд. Министерството на, на труда на външните дела, също така и Асоциацията на индустриите работят заедно в краткосрочни и средносрочни планове. И а, в момента се водят арестувания и осъждания на, на предприемачи и собственици на фабрики, които не отговарят на условията на труд. Правят се също компенсации за семействата на жертвите. Има също така и специфично законодателство, което те първо се приема. Работим заедно с МОД. Такова сътрудничество беше изградено в ДАКА. И имаме един тристранен национален план за действие. В Женева на 8 юли беше прият един план за устойчивост с участието на външния министр на Бангладеш, представителите на МОД и също така и на европейски, и Европейския комисар по търговията. Има няколко елемента, които бяха решени в него. Първо изменение на Закона за труда от 2006 година. Не, после не, започна на работа на 200 нови инспектори по условията на труд до края на 2013 година. Надзор и преглед на всички инспекции на всички сгради на фабриките до юни 2014. Нека да ви кажа какво беше вече направено. Законът за труда 2006 беше променен в парламента на 15 юли и се включва една част, която да позволява на работниците да могат да се асоциират и да участват в колективни трудови споразумения. Текат в момента процеси за изграждане на правила до края на тази година, за да влязат в сила всички изменения. Групови застраховки за работниците също ще се осигури, а също и постоянен медицински център в болниците за над 5000 работници. Това ще бъде задължително. А, има междуминистерска група а, начало с а, секретаря на премиера относно която работи върху подобряването на а, условията на труд на работниците. Също така, както вече казах, засилиха се инспекциите по труда и се набляга най-вече на правата на работниците и безопасността на работното място. Министерството на труда вече а, избра допълнителни инспектори, които ще трябва да а, проверяват а, заводите. И също така ще, евентуално се предполага, че ще се подсили е, този набор от инспектори с още около 800 допълнителни бройки. И се води едно сътрудничество между различните власти, правителството, а, също а, пожарната бригада и а, органите за развитие на индустрията, за да се подобрят условията на работата. Собствениците на фабрики също трябва да отговарят на нови изисквания за безопасност на местата. Нека сега да се спра на някои други инициативи, започнати от страна на правителството, от работодателите или от самите организации на работещите. Идеята на тези действия е да се изкоренят причините за подобни нещастни случаи. Това означава оценка на интегритета на около 3500 фабрики в страната. 30 екипа, водени от е, университета, е, Инженерният университет на Бангладеш, ще започнат инспекциите на по различните фабрики, то още от този месец, септември. Ще се разгледат структурата на фабриката и също сигурността на работниците. Ще се проверят 2000 фабрики за 3 месеца. Пожарните бригади също ще направят своя проверка и от отделно от тази проверка ще има друга проверка от европейски и американски наблюдатели. Те ще направят между 750 и 1000 проверки. Опитваме се да съгласуваме различните инициативи и да развием общи стандарти. Министъра на заедостта и Министерство работят тясно с тези платформи и координират работата, за да се избегне дублиране на действията и да се постигне по-висока ефективност. За да имаме по-добра координация, всички заинтересовани страни на национално ниво трябва да участват. Включително и а, различните европейски марки, които произвеждат нас. Ние считаме, че всички трябва да, всички участници в схемата, в веригата трябва да работят заедно, за да се осигури структурна безопасност на сградите и също противопожарната безопасност. Господин председател, нека да напомня, че има и една независима група за наблюдение на правата на трудещите се. И е, тази група смята, че ще са нужни над 3 милиарда долара, за да могат сградите да бъдат преведени в, и да отговарят на съответните стандарти. Но това не са големи суми, като си има предвид а, експорта, който ние осигуряваме за нашите клиенти. Така че смятам, че няма, няма никакъв проблем да а, с цените, които се обявяват тук, да платите по този начин част от добрите, подобряването на условията на хората, които работят а, в нашата страна. Също правителството а, формира един управителен съвет по заплатите, за да видим как може да се подобри тази ситуация. този, тази група трябва да постигне един консенсус след консултации с предприемачите и с държавните органи. И ние ще се опитаме да осигурим една етична, че справедлива цена на продуктите, като не загубим мястото си в световната търговия. Определено имаме нужда да помислим как ще осигурим тази цена, справедлива цена. Както за търсенето, така и предлагането е важно да няма кой знае каква промяна цените, за да не нарушим цялата верига на доставките. И нещо друго. Бяхме насърчени от желанието на световни компании и марки. Те бяха готови да се ангажират с подобряване на условията и се надяваме, че и други ще последват, като поемат своите социални и корпоративни отговорности. Вече говорих за компенсациите относно трагичните инциденти. Нека да кажа, че те се дават на семействата на загиналите. Може би цифрата не е достатъчно висока, но все пак вярно е, че от страната на правителството усилията продължават. Също знаете, че миналата седмица в Женева имаше организирано заседание където 9 от всичките 29 големи марки участваха, за да разискват дългосрочни компенсации за а, жертвите в Рана Плаца и Тазрин. Така че има надежда, но много други марки все още отказват или видимо се противопоставят на подобна политика. За осигуряване на устойчивост на а, индустриалният сектор, ще трябва да осигурим също и една специална економическа зона в тези селища, където има фабрики. Тази ще има една такава първа зона на площа 532 акра е с около 1000 различни завода. Нека да кажа също така, че нашите фабрики са един от големите производители за Европейския съюз. Ние използваме там над 4 милиона души, предимно жени. Имаме в около 5000 завода. Над 20 милиона души са зависими от тази индустрия, пряко и непряко. А семействата, които, чието членове работят в тази индустрия, са също много, многобройни. И мисля, че само развитието на тази индустрия само по себе си е довело за едно много положително събитие, а именно извоюване на жените в, в, в обществото на правото на участие. Т.е. много от тези жени са започнали а, да работят, да бъдат независими и да издържат семейство. Разбира се, това позволява на нашата страна да има достъп до европейските пазари и да осигури едно устойчиво развитие. Тази индустрия също има голямо значение и за останалите сектори на економиката на нашата държава. Смея да твърдя, че това е една успешна история за нашата държава. Бангладеш трябва да продължи да развива своята индустрия. И от общ интерес е да се развива тази индустрия. Но Банг... Бангладеш не приема нещата за даденост. Нека да напомня комисаря Дегух, който каза а, през юли, че ние сме започнали едно пътуване заедно и че това пътуване няма да е леко. То ще бъде много тежко. Ще бъде едно предизвикателство за Бангладеш – и е, е много важно за Бангладеш да получи помощ и Европейския съюз трябва да помогне. Ние вярваме, че това, в това пътуване наистина трябва да си сътрудничим. Ние сме партньори. И Европейския съюз до сега винаги е оказва помощ. И се надявам, че Европейският парламент ще се ангажира в тази насока на това, в този тежък момент. Бангладеш, както и на много други места, има нужда от допълнителни реформи. Тези реформи се нуждаят от време, може би малко повече време, но това не означава, че правителството няма желание. Нека да ви кажа в заключение, че всички вие и тези, които се ангажират с условията на труд в Бангладеш, нека да ви кажа, че Бангладеш остава твърдо решен да продължи работата за подобряване на условията, да се сътрудничи с всички заинтересовани страни. Благодаря ви. И разбира се, Очаквам с нетърпение вашите въпроси, ако имате такива. Благодаря. Thank you, Благодаря, госпожо. Госпожо посланник. А сега да видим какво ще каже Европейския парламент. И започваме с докладчика Пол Мърфи, Юго-Источна Азия. Благодаря благодаря на госпожа посланника. Мисля, че Европейския парламент ясно изрази своята позиция по време на трагедията, първо пожара в Танзен и след това сриването на сградата Рана Плаца. Наистина, нещата трябва да се променят, казахме ни. Виждам, че има така признаци, че нещата се развиват в правилната посока, но ние трябва да продължиме да упражняваме натиск от страна парламента, също и гражданското общество, за да може Бангладеш да извърши необходимите промени и те да бъдат устойчиви. Бих искал да задам няколко конкретни въпроса. Нещо, което ме, ме потресе, това са това е цената, раз, раз, разходите, които са е, необходими за да се постигнат европейските стандарти. Наистина, вие казахте, че тази е, сума не е огромна, ако се разпредели, това ще бъде не повече от 10 цент. Но но как мислите, че това може да стане и как може да се разпределят разходите между различните сектори? Второ, голямата част от себестойността на практика е, е цената на труда. И защо? И защото се, заплатите са ниски се, и дрехите с готовото облекло се, се продава на а, ниска цена. Така че вие, вие казахте, че едно много малко увеличение на а, цените би довело до увеличаване на заплатите и как, какъв ще бъде процента и на печалбата. И още нещо един проблем свързан с дългосрочните и устойчиви промени. Тук наистина установяваме една значителна промена, възможността за работниците да се организират в профсъюзи, за да могат да, се, да им бъдат осигурени по-здравословни трудови условия въпреки въпреки, въпреки, въпреки всичките промени, местните асоциации изразяват загриженост за недостатъчно направените стъпки, не повече от 30% от трудещите се са могли да се организират в асоциации и профсъюзи. Нещата върват напред, но доколкото разбирам, за е, все още трудещите се се сблъскат с много трудности, за да се е, организират в е, профсъюзи. Разбираме, че сте си поставили няколко дългосрочни цели, като набиране на е, инспектори, които ще работят в труда, в инспекциите по труда, но че значи, 200 инспектори са, са, разбира се, винаги 200 инспектора повече, но предвид мащаба на е, този промишлен отрасъл, мисля, че бройката е абсолютно недостатъчна. А, и Колкото до е, наказателното преследване срещу собственика на собствениците на тези промишлени площадки, доколкото разбирам, има известен напредък, но и докъде, докъде сте стигнали. Сега Дейвид Мартин има думата от името на социалистите и демократи. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на госпожа посланника е, така насърчително е и окоръжаващо е да чуеме, че има известен предък след, е, но бяха необходими трагедии, за да се направят крачки напред. Е, това, че големите европейски марки са участвали в една, в едно заседание и да участват, са решили да участват в компенсаторната схема е, е, е добре, но е, но ако искаме на, наистина нещата да се променят е, за по-добро, за и устойчиво за бъдеще, то трябва да има е, дълго развитие на места. С голямо удоволствие разбрах, че, че ще наберете и е, още 200 души инспектори по труда, но доколкото разбирам, проблема при вас не е липсата на инспектори, а това, че много от тези инспектори са всъщност корумпирани и и просто има тесни връзки между собствениците и инспекторите и на практика инспекторите не докладват за реалните условия на труд. Така че как смятате да подсигурите независимостта и на а, инспекциите по труду? Така че какво ще се прави? Ще се проверяват а, прове, тези, които проверяват или въобще? Също така. Много е важно да съществуват а, свободни и независими професионални съюзи. Разбирам, че някои крачки са направени, но но няма друг начин за подсигуряване на наистина добри условия за труд, спазване на здравните стандарти, увеличаване на заплатите без профсъюзите. Така че необходимо е наистина да има независими и свободни профсъюзи. Бих искал също да кажа, че ние не искаме да наказваме народа на Бангладеш, а просто тази страна да, е, да има, в тази страна да има много по-добри и благоприятни условия на труд. Следващия казва председата Ярослав Валенца. Благодаря, господин е, председател. Текстилната промишленост е много важна за Бангладеш и наистина ние трябва да обединим силите си за подобряване условията на труда. Чухме тук един списък на мерки, които ще се предприемат, но кажете ни до къде сте стигнали, какво сте, кои мерки вече прилагате и кои е, те първа ще прилагате в бъдеще. Благодаря. И е, госпожа Стаканер от името на Зелените. Много се радвам на възможността да обсъдим въпроса. А, това не е въпрос само за Бангладеш. А, това е проблем, който стои по други а, линии и се радваме, че можем да го обсъдим в контекста на а, отрасъла на производство на конфекция и не свързан с редица други теми. Искам да се върна към отговорността на фирмите, специално на европейските, те са много важни, защото имаме е, фирми от Европейския съюз, които отиват, създават работни места другаде по света и всъщност условията са такива, че хората не могат е, да издържат. Миналата седмица в Женева имаше заседание, където е, бе предложена делегация, е, е, декларация, но не всички я подписаха. А тези, които присъстваха, не стигнаха до заключение. Декларацията настояваше за по-добри условия, по-добри условия на заплащане. Фирмите не желаят да поемат отговорност и изобщо да говорят по този въпрос, което ми, на мен ми говори, че нещо е а, сериозно сбъркано а, има надежди да се стигне до някакъв извод а, много скоро и се надявам да задам въпроса, макар че едва ли веднага ще може да ми отговорите. На какви са данъците, които плащат фирмите в Бангладеш? Дали може да ни разкажете малко по-подробно дали те си внасят тези дължими данъци и какъв процент от бюджета на Бангладеш представляват те. Също така се говори за това, че повишаването на заплатите ще бъде проблем, защото фирмите ще се преместят в други държави. Имате ли наблюдения как бихте оценили такъв един довод, дали той е уместен или всъщност е подвеждащ Искам от комисията да разбера също дали е, си е направила някакви полуки, дали има някаква промяна в търговската политика, това, което за всички стана и ясно след а, тези а, катастрофални разви... Е, случаи в а, Бангладеш. М защо, ако не? Е, Европейския парламент заяви, че иска да има задължителни правила за корпоративна социална отговорност, които да бъдат включени във всички споразумения с държави партньори. Как можем да не налагаме санкции само за търговски бариери и други такива, а да включим и условията на труд към тези изисквания. Благодаря. Мария Падия пак социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Аз бих желала да изразя благодарност на госпожа посланника за обясненията, за предприеманите действия, за да не се повтарят тези трагедии. Ще ми се да подчертая, важността на това в търсенето на решение да се включат всички заинтересовани страни, така че да се избегне повторението на подобни случаи. В частност, самите фирми е важно да участват в този процес. Без тяхно участие е, решенията е, едва ли ще се реализират Казва се, че подобряването на условията ще означава повишаване на цените, но ние за това говорихме и имаме ясна позиция. Първо имаше искане да се гарантира пълен достъп до съдебна защита и компенсация на пострадалите. Интересуваме дали това искане е изпълнено. нашият колега коя, която оглавяваше нашата делегация в юго Европа. Госпожа Ламберт е тук. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че закъснях. Бях на, друга, на друго заседание. Много уместни са поставените е, въпроси, е, особено е, за фирмите, дали това са фирми от Европейския съюз или от Съединените щати, това е важно, но Девид Мартин постави също важния въпрос за качеството на инспекциите. А, утре след обед ще се проведе изслушване в комисията по а, заетостта в Европейския парламент а, на тази тема за инспектората. Мен ме интересува също дали в Бангладеш всички политически сили са, са обединени около каузата да се работи в това направление. Знаем, че правителството реагира. Знаем, че делегацията на Европейската комисия активно там работи, както и представителите на МОД. И се обсъжда възможността за изготвяне на план. Интересуваме обаче дали има политически консенсус, така че без оглед на изхода от изборите, тези задачи след изборите в края на годината да бъдат решавани. Благодаря. Николо Риналди от АОДЕ. Извинете, че закъсняхме, бях в времето комисия Крим. А, не се изненадвам, че има такъв списък ангажименти, които правителството на Бангладеш поема. И аз също участвах в делегацията, която бе водена от госпожа Ламберт. И наистина съм съгласен, че е много важна политическата воля на бангладешкото ръководство за предприемане на а, непосредствени мерки в областта на социалната, на социалната политика, нещо, което а, е особено важно предвид на ставащо през последните години. Освен законодателните мерки, обаче винаги стои въпроса за независимостта. Независимостта на съдебната власт, на инспекторатите, на европейските фирми. В Бангладеш това предполага, предполагам, и един по-широк по процес на промяна на културните нагласи. Въпросът е следния. Франци... Франциска Келър зададе въпроса за данъците, които плащат тези фирми. Да, данъците са важни, но аз искам да се обърнем към политиката на работната заплата. Имаме работен документ, в който се казва, че има а, разговори, за да се разбере по какъв начин фирмите е, определят възнаграждението на работещите е, от, при тях. Някои е, фирми съдействат, други не. Има ли законодателство в Бангладеш, което да е, гарантира, че политиката на възнагражденията няма да се определя на добра воля, а ще има и съдебни правомощия в, този, в тази сфера. Председателя, преди да дам думата отново на нашите гости, позволете да подчертая целта на този наш дебат дебат проведохме през лятото, когато се случи тази катастрофа. Бяха поети ангажименти от органите, съответните органи в Бангладеш, така и от занимаващи се с внос. Искаме да видим дали тези ангажименти са спазени изпращаме три основни послания към съответните органи и заинтересовани страни. Първо, търговията носи милиони евро като доходи в различните страни. Ние се гордеем, че нашата търговска политика спомага за економическото развитие. Второ, създаването на работни места не е достатъчно. Ние искаме работните места да дават на работниците прилични условия на труд и заплащане. И трето, искаме да се спазват стандартите навсякъде. Европейския съюз не може да си позволи да предоставя търговски преференции към, на държави, които не спазват елементарните изисквания за прилични условия на труд. Това са трите основни послания, поради които сме се събрали. Да проверим дали тези изисквания са на, се спазват и поне дали се върви в тази посока. Между другото, сега ще дам думата на господин Вунгбол, който е представител на МОД. Той бе на му, той беше ръководител на делегация в Бангладеш. Оттам се върна с един план – а, за решаване на въпроса с, с, по един по-всеобхватен начин а, в Бангладеш. И за това е особено важно да чуем какво имате да ни разкажете. Благодаря ви, че дойдохте. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, благодаря за тази покана тук. Тези, които са присъствали на някои от а, другите заседания на МОС, сигурност вече подозират какво ще кажа. А, искам да благодаря на нейно превъзходителство посланника на Бангладеш за присъствието тук. Ще се опитам сега да кажа кои са бъдещите предизвикателства. Това, което се случва, нека да започна с събитието от юни, юли, когато Европейския съюз направи едно проучване на устойчивостта, което беше представено на 8 юли. Това е много важна инициатива по искане на комисията. Ние приветстваме тази инициатива. Всички инициативи, които сте направили, са много полезни, много помагат на проучването на проблема в Бангладеш. Техните резултати са представени на всички участници в процеса на подобрение на условията на труд в Бангладеш – това е важно в такъв момент, когато се опитаме да направим промени. Според европейското проучване, така както каза ни на превъзходителство посланника, наистина се признава, че правителството е предприело важни стъпки за промени в закона за труда. Когато този закон беше създаден през 2006 година МОД, както и други международни организации, изразиха загрижеността си е, относно този закон. Сега мога да кажа, че има голям напредък. От, особено е, относно колективните трудови договори и правото на асоцииране и сдружение на работниците. Така че, нека да се опитам да дам два основни елемента, които като че ли липсват тук. Например, изискването 30% работещи, да има 30% работещи, да участващи в синдикат, за да се сформира такъв. Вижте, при мащабите на индустрията в Бангладеш има нужда от 30%, което значи в една фабрика от 5000 работници, около 500 души, които да подпишат. Това е много. От друга страна, правителството прие, според това изследване на Европейския съюз, да продължи да работи за да направи нещо приемливо, нещо, което да удовлетворява мод. Също ние трябва да видим дали тази економическа зона EPZ, Z, ще бъде нещо изгодно и заедно с МОД офиса в ДАКА да гарантираме, че правилата, които ще се създадат, ще наложат наистина закон. И се надяваме, че това ще стане преди, да се, преди следващите избори. е най-важното за МОД. Трябва да има такова подобрение, възможно най-скоро. Имаше един екип от Международната банка и МОД. А, та, ние се сътрудничахме с правителството на Бангладеш и е, съответно ги почикнахме да работят по-бързо. Какво друго се случва? Има други положителни стъпки, разбира се. Говорихме вече за инспекциите по труда. Те трябва да се разгледат от два ъгъла. От първо, от гледна точка на общия брой на брани нови е, инспектори, над 200 души, и също така от чисто структурна гледна точка. Тоест, а, да го погледнем като един а, ефективен начин в цялостната борба за разрешение на проблемите на сектора. Тук се намесва и въпроса с собствеността. Ние като международна общност можем да класнем правителството, да го потикнем да прави реформи и да искаме резултати в краткосрочен план – така че от тази гледна точка националната собственост е важна. Но от друга страна, има също така и проблеми, свързани с корупцията. Разбира се, там също има какво да се направи и на оперативно ниво, И основното е да се опитаме да се сътрудничим с университета. Както каза нейно превъзходителство посланника, Технологичния и инженерния институт на Бангладеш, за да се инспектират сградите. Но, както виждате, опитваме се и Бангладеш се опитва да ангажира абсолютно всички действащи лица, университети, работещи, работодатели, международни организации и съответно се ангажират да публикува резултатите. Така че нашата програма е да се борим по всички фронтове. Но, както вече казах, инспекциите вече са на лице, но все пак ще отнеме време, докато се видят първите резултати. Със сигурност Европейската, Европейския съюз, както и цялата международна общност, се опитва да помогне. И но това са все пак между ам, 1800-2000 фабрики, които трябва да се инспектират. Резултатите не могат да дойдат веднага. На 7 септември имаше едно заседание в Дака, където се призоваваха всички да използват едни и същи стандарти – Това означава, че все пак някои се притесняват, че националните стандарти не се спазват. Така както някои казаха, е реалността е а, е, в това не да се направи оценка, а да се предприемат правилните действия. И трябва да се прецени когато се извършат всички нещо и когато има реални резултати, те също да се оповестят. Когато има някакъв проблем, който се констатира, той също трябва да бъде оповестен, за да се води дебат и съответните заинтересовани страни да са уведомени. Господин председател, право казахте за принципа на по-добра работа, който представи МОД и един от ораторите тук каза вече именно че това не засяга само Бангладеш. Не трябва да имаме двойни стандарти. В МОД ние считаме, че трябва да се запази набраната скорост, за да ако искаме да видим някакви резултати. Защото има още много, което трябва да се свърши. И със сигурност не трябва да изграждаме двойни стандарти. И така, и по новите закони, и с новия закон в Бангладеш, отбелязвам, че цялото измерение по детския труд не беше засегнато въобще по новия закон. Ние също считаме, че оценката на сградите също трябва да започне възможно най-скоро. Така че нещата трябва да вървят паралелно. От една страна инспекциите по труда, от друга страна преговорите по споразуменията за търговия и най-важното е да сме сигурни, че процесите ще започнат. Смятам, че ако продължим със същата скорост, скоро ще имаме резултати. Нашата обучителна програма също ще започне през октомври. Тя засяга жертвите, оцелелите от инцидентите. Много, в много от случаите тези хора трябва да претърпят тежки ампутации. Тоест, те няма да могат да продължат да работят в същата индустрия и ще трябва да ги обучим, за да могат да работят нещо друго. Обучението също ще засегне организациите на работодателите и на синдикатите за да се постигне един нов дух на сътрудничество в Бангладеш, особено по колективното трудово договаряне. Така както правилно го спомена и посланника. При ва... Вие споменахте и други комплексни въпроси, именно компенсациите. Повечето от компаниите се съгласиха да участват. Но според мен ние трябва да помислим какъв ще е прага за минимална компенсация. Сега трябва да решим как ще определим тази сума. Не мисля, че има закон, в Бангладеш, който да се занимава с тези неща. Така че ще трябва те първа да решаваме. Миналата седмица синдикатите предприеха инициативата и се поставя въпроса как ще определим сумата на компенсациите. Ние нямаме такива конвенции. Работим по този въпрос. И също така трябва да видим какво ще се плати на национално ниво от работодатели и какво ще се плати на международно ниво. Аз го разбирам така. Мисля, че ще трябва първо да се сформира едно вътрешно заседание и да се разискват тези въпроси преди да се пристъпи към международна конференция. Искам също така да приложим този модел, така както каза и посланника. Това е въпрос, свързан с развитието и, и е, тук засягаме измерението социално неравенство. Смятам, че държавата определено ще има нужда за определене на един бизнес модел на опериране от тук нататък. И ще трябва да се намери една сума, която отговаря на човешкото достоинство. Благодаря, господин председател. Uh, Благодаря. Вие наистина подчертахте ни много важни аспекти. Бих искал да ви задам един въпрос, обаче свързан с политическата воля, през следващите месеци прилагането на мерки и разпределението, определението на а, стъпките напред. Според вас, къде са слабите и силните страни и в каква посока властите на Бангладеш трябва да върват, в, в, кой, в кой отрасъл да им се така упражни натиск, за да може наистина да има а, напредък. Според мен е положително е това, че е, бяха направени а, крачки напред за приемане на закона. Имаше а, много натиск а, от министър-председателя на правителството и ние трябва да признаеме, че, наистина, че наистина имаше известен напредък. Важното е също така да се предмахнат съответните препятствия и вече има, има отбелязан напредък и в тази област също. Така, на, на, на, на оперативно равнище правитът правителството а, показа, че е, е готово да работи с другите, със своите партньори от Тройката, Международната организация на труда и професионалните съюзи. Всяка седмица се организират заседания, на които се извършва преглед на направеното и на това, което остава, остава да се прави. Сега, а, ако регламентите и правилата бъдат приети преди започването на изборната кампания, ще бъде наистина много положително. Защото Знаете, че има взаимозависимост между различните събития. И разбира се, след след изборите ще трябва да се върнем към въпроса, свързан с с а, професионалните съюзи, свободата на асоцииране и така нататък, защото 30% смятам, че е недостатъчно. Сега нека да видим какво, смятат, а, какво смята европейската страна за, този, за тези различни аспекти, защото и ние понасяме негативите от случилото се в Бангладеш. Сега давам думата на професионалните съюзи. Благодаря, господин председател, дами и господа депутати. Благодаря за това, че поканихте Юротекс. Нашата цел наистина е да създадем необходимите условия за а, производителите. Не, не забравяйте, че ние сме една асоциация, в която членуват а, над 200 хиляди предприятия. През последните 15 години нашето, наше водещо действие е да прилагаме високите стандарти на производство не само в Европа, а и в трети страни, за да можем да осигурим една лоялна конкуренция в международен план. Е, също така водим активен диалог с социалните партньори за осигуряване на отлични условия, за, на добри условия, не само за малките и средни предприятия в Европа, но и в целия а, свят. Сега, в Бангладеш е на практика нашия прав а, а, а, партньор в областта на конфекцията и готовото облекло след Китай. И независимо от кризата, вноса от Бангладеш продължава да се увеличава. Но Част от а, е, този внос обаче се извършва от а, е, е, предприятия на Едро в Европейския съюз, а, които а, всъщност поръчват изработката на ишлеме на а, съответните готови облекла. През последните няколко месеца внос от Бангладеш се увеличи с 6,6% и най-вероятно тази тенденция ще продължи и в бъдеще, но в крайна сметка договорите са си доктор, договори и те, ще, те трябва да техните разпоредби трябва да бъдат спазвани. Друг е въпросът по какъв начин се изпълняват клаузите на тези договори. Сега за Бангладеш ние като асоциация трябва да отбележиме с много голяма загриженост все по-големия брой на инциденти и трагически злополуки. Вие Разбира се, Бангладеш, вие в Бангладеш не сте единствените, които се сблъсквате с този вид проблеми и ние, разбира се, подкрепяме всички усилия, които правите, за да намерите решение на проблемите, с които се сблъсквате, с сътрудничеството и помощта на МОТ и чрез двустранни споразумения и отношения. Е, смятаме обаче, че е, властите са онези, които трябва да бъдат двигателя на е, промените. Ние обаче не трябва да забравяме следното, че когато Европейския съюз отдава търговски преференции на дадена страна, на дадена страна, то това става в замяна на а, приложение на известни изисквания, свързани с човешките права и трудовите условия. Затова европейските институции трябва да контролират изпълнението на тези предусловия. Ние просто трябва да бъдем много по-последователни, да няма двойни стандарти и трябва наистина да се опитаме да продължиме а, е, а, е, напредъка си със същия устрем, с който а, е, действаме в момента. Смятаме, че е, че е, решенията взети в е, Женева са много по-добри от това, което американците предлагат. Както знаете, те не, не са предприели марки, но същевременно взетите решения не решават всички проблеми. Контрола и надзора са прекалено е, фрагмент, фрагментирани. Така че е, също, необходимо е ние да, да спазваме стандартите, които изискваме от другите да спазват. Така че нека, нека да бъдем откровенни. Е, благодарение на медиите и на наистина е, страшните злополуки, които се, които се случиха, това достигна до общественото мнение и поли, политиците е, се заинтересуваха от проблема. Разбира се, предприятията не чакат е, подобни събития, за да поемат инициатива в свои ръце, но ние сме, сме, сме длъжни да приемеме и да прилагаме минималните стандарти, прияти от МОД. Разбира се, това има своя собствена цена, но тази цена никога няма да е толкова висока, колкото загубата на, човеч, на човешки животи. Разбира се, ние сме отбелязали напредък, но има все още много какво да се прави. приветствам желанието да се създаде една по-добра координация, за да няма препокриване на различните дейности. Защото, както правилно бе посочено, има три или четири споразумения, които обаче е, обхващат три или четири аспекта от проблемите, а всъщност самия проблем е много по-всеобхватен от това. Така, трябва да се, е, да се напредва по, поетапно в е, симбиоза между е, действията предприяти от обществения сектор, от частния сектор – и като се осигурят условия за осъществяване на неприятите решения. Нашите пред предприятия са, понякога предприемат мерки в рамките на е, националното си законодателство, на, в национален план, като например Норвегия или Нидерландия, но ня, ня, ня, някои други са предприели е, мерки, които не са така видими, в които не са така широко рекламирани. И в заключение бих искал да наблегна на следното. Това, което се случи в е, Бангладеш, е наистина, са наистина драматични събития, но разбира се, в това не се случва само в е, Бангладеш. Е, подобни неща се случват и в е, други страни, които са облагодетелствани от търговски преференции на Европейския съюз. През 2014 година ще бъдат преразгледани условията и за това Европейският парламент трябва да се възползва от случая да направи един основен преглед на начина по който се спазват човешките права в тези страна. Второ потребителите които купуват а, текстил, трябва, трябва също да споделят част от разходите, но това не въжи само за Бангладеш. Целта е с, заедно с социалните партньори да направим всичко възможно, за да бъдат поддържани е, необходимите условия в е, съответните страни. Същевременно Европа е, трябва да направи всичко възможно, за да поощрява запазването на производствените сектори тук в Европа. Благодаря. Искам да кажа, че изискванията за прилагане на системата за търговски преференции са много големи и ние наистина ще направим проверка на степента на спазване. Вие след като създадахте споразум подписахте до, документ с Европейския съюз. Създадахте ли или предвиждате ли да някакъв механизъм за проверка? Ще бъда искрен, казва представителя на асоциацията. Тези, които подписаха така наречения компакт Бангладеш, са всъщност едни големи, големи, големи мултинационални предприятия. Сред нашите членове за нас е важно малките и средни предприятия, които изнасят производството си, да прилагат съответните европейски стандарти на място, но, но за, до, до този момент това се това това се считаше, че е част от вътрешната политика на предприятията. А, така че ние, Eurotекс, на, на, настояваме да се спазват минималните стандарти на, а, на МОД. Някои от нашите предприятия предприятия, които членуват в асоциацията, дори прилагат по-високи стандарти. Е, но трябва да ви кажа честно, че нямаме механизъм за проверка. Господин Бецал, представител на а, веригите за разпространение на конфекции и готово облекло. Какво ще кажете за е, това, което ви... Excellencies, distinguished members of the... Благодаря, господин председател, уважаеми гости, уважаеми депутати, е, дами и господа. Нашата асоциация включва над хиляда члена повечето са се включили към а, инициативата за спазване на социалните изисквания а, при а, деловата активност, а, особено а, по отношение на тези вериги от а, а, разпространители. Ние представляваме много национални е, фирми, както и малки и средни предприятия. Тоест, това са е, един широк кръг от фирми, които е, внасят е, конфекция не само от Бангладеш, от цял свят. Както казаха и преждеговорившите, в момента в Бангладеш се водят оживени дискусии. Ние сме много обезпокоени, особено предвид на Рана Плаза, Тезлин и други а, катастрофи, и си даваме сметка, че нещата трябва да се променят. Трябва обаче да помислим и за други държави, където предизвикателствата са не по-различни. Е, стремежът ни е да разрешаваме тези проблеми холистично, да не се насочваме само към една държава, а към начина по който се осъществява стопанската дейност в веригите на доставка в глобален план. Така е а, нашата асоциация за свободна търговия създаде а, е, тази инициатива, в която усилията са насочени в три основни посоки. Бангладеш, в Индия, Китай и много други държави. Първият елемент е да се наблюдава ситуацията във веригата на доставките. Резултатите на независимите проверки и одити сочат, както бе казано, че тук говорим за редица от проблеми, не заплащане, за, за зачитане на цял е, ред от социални принципи. Въпросът е как да се организира работата. Вече сме провели множество семинари е, по цял свят, е, за да разглеждаме тези въпроси, да обясним на ръководителите на производствените мощности, че може да подобрят начина си на работа. Мнозина вярват, че когато говорим за спазване на социалните изисквания, това се прави за да се удовлетвори потребителя или социалния аудитор. Не е верно. Това се прави за да се гарантира спазване на съответните нормативни изисквания. В случая законодателството на а, Бангладеш, което ние напълно подкрепяме с тази схема за бизнес и, е, социал, и спазване на социалните изисквания. Начинът обаче към е, спазването на тези стандарти е дълъг. Това не е о, просто някакво извинение, за, че за всичко трябва време. Това е реалност. За да постигнем реално подобрение, а, виждате, че има подобрения, те са малки, стъпка по стъпка, но ще са необходими години, за да постигнем това, което желаем. И то е възможно само ако обединим усилията си. Търговците на дребно и а, снабдителите а, съответно а, производителите, различните асоциации на производителите в Бангладеш, неправителствени организации, също синдикати и така нататък. Не може да се сочат едни други с пръст. Трябва всички да обединим усилите си, да говорим, да действаме заедно, за да видим как може да се променят нещата. Важно е да имаме диалог в съответните страни, в частност в Бангладеш. Имаме а, създадена организация, така че е редовно да провеждаме диалог. Като е важно, наистина по места различните заинтересовани страни да си говорят, а не да, а не да спорят, защото сме виждали такива неща в миналото. Та на място съответните организации да поемат своята отговорност, както заместник председателя на МОД съобщи, да се работи на място е особено важно. И то, ако тази инициатива не се приеме като собствена на местно ниво, а никакви усилия няма да доведат до желания резултат. Не искам да повтарям всички тези инициативи, които дружествата са предприемили с а, други фирми или пък а, в сътрудничество с синдикатите. ние сме е, под, подписали, редица от нашите участници в нашите инициативи са подписали и съответни а, инициативи за подобряване на положението, конкретно в Бангладеш, което ние превестваме. Това са важни инициативи, защото отчаяно очакваме нещата да се променят. Това, което мога да кажа по отношение на този набор от инициативи е, че има и опасност да се дублират усилията. Затова е важно тези различни а, пътища за а, действие да се координират. Иначе ще се стигне до похабяване на усилие и на, до умора. А, това са а, съображения, които трябва да а, имаме предвид. Искам да кажа също, че според нас Бангладеш се движи в правилна посока. С удоволствие ще подкрепяме и заинтересованите страни в Бангладеш, в техните планове. Ние като купувачи не искаме да се преместим в други държави, защото не вярваме в Бангладеш. Не, ние искаме да продължаваме да работим с Бангладеш и в бъдеще. Това е много важно. И това е една ясно избрана посока. Ние искаме да продължим ако се преместим и започнем да а, снабдяваме нашите търговци от други пазари, това няма да е а, в полза а, на а, каузата за промяна. Съгласни сме по много от моментите, които бяха очертани, но просто ни трябва а, време и като търговци на дребно също поемаме своята отговорност. Тя, ние сме част от споделянето на отговорността и ще продължаваме да работим с заинтересованите страни тук в Европа и в Бангладеш. Благодаря. Благодаря ви. Позволете е, една бележка и един въпрос. Какво мислите за често звучащите в парламентарните дебати обвинения, когато става въпрос тези трагедии за Бангладеш, че там заплати са много ниски и условията на труд са от най-лошите. Та въпроса, след като тази, е, този договор, който, или пакт, който подписаха вашите членове с Европейския съюз? Какво правите, за да сте сигурни, че вашите членове е, наистина спазват поеми, поетите ангажименти и отговорности? Имате ли механизъм за наблюдение за спазването на поетите отговорности и ангажименти? Да, в рамките на инициативата за социалния бизнес има такава. Това се отнася не само за Бангладеш, а това са ангажименти, които фирмите поемат по отношение на цялостната верига на доставката в глобален мащаб. Нужно е че, а, да се включи а, тази верига на а, доставката в е, инициативата, т.е. ние наистина проверяваме колко от техните филиали се включват в инициативата реално и ако не спазват изискванията, фирмите се отстраняват от асоциацията. Това го правим, за да наистина да има доверие към, към ангажиментите, които поемаме и те да се спазват. И също така това не го пазим в тайна. Трябва да признаем, че много от нашите членове не одобряват това. Един вид да се явяваме като полиция, но ако не го правим, няма да ни вярват. Благодаря. Европейската комисия, как изглежда според вас ситуацията? Благодаря за дадената възможност, именно да говоря след гостите тук. Аз съм Моника Хенче. И Бангладеш, сме да твърдя, е много добър пример. Важен пример за ам, нуждите от, от търговията и от нуждата от стабилни политики Нека да напомня, че има много тесни връзки с Бангладеш. Нека да ви дам цифрите за няколко изминали години. 9,2 милиарда евро е търговски обмен за миналата година. Около 10% от БВП е на Бангладеш са това. И смятам, че може да се каже, че наистина износът към Европейския съюз се осигурява за на 3,5 милиона души. Е, Бангладеш работи с нас под GSP режима. И фактът, че Бангладеш е покрит от общи преферентни схеми и държавата се възползва толкова много от тях, ни дава допълнителна отговорност. Разбира се, това е и възможност, защото ние имаме специфични отношения за диалог така както и се създават допълнителни а, точки за комуникация, когато тя става трудна. Мисля, че няма съмнение, че можем да имаме солидарност. И искам да благодаря на вашата комисия, защото вашия глас също оказва голямо влияние върху това, което следва. А какво ще последва? Ще последва допълнителни условия за безопасност на работното място. Неща, които подписваме в преговорите с МОД и с Бангладеш. Мисля, че това е много важна инициатива. И разбира се, ние трябва да се ангажираме с заинтересованите страни и трябва всички те да участват, без значение дали са от Бангладеш или на международно ниво. Относно това как изглеждат нещата от страна на комисията, има два аспекта. От една страна краткосрочни неща, които веднага могат да се правят, т.е. изграждане на стандарти за безопасност на работа, прилагане на международните регламенти в това отношение – това трябва да се осъществи до края на годината, за да, се, за да може Бангладеш да се класира за програмата за по-добри работни условия. Има също така и а, ангажименти в по-средносрочен план. Те включват закона за труда да бъде разширен към всички участници. До този етап, на този етап има вече голям напредък. Благодарим на правителството за това. И също се радваме да чуем днес тук становището на Бангладеш и нуждите им. Трябва да бъдем реалисти относно ограниченията в капацитета. Тази държава те първа се развива Едновременно с това вече правителството се ангажира за много действия до края на тази година и работи в тясно сътрудничество за това как да се, с другите заинтересовани страни, за да изпълни тези ангажименти. И другото, което е важно, е, е че скоро ще има избори в тази държава, така че международната общност ги, ги следят и европейските потребители също следят събитията там. И накрая управителните органи на МОД считат, че случаят в Бангладеш е много сериозен и очакват нетърпение заключенията, защото тези заключения са много важни за нашите схеми, преферентни схеми. През 2014 година ще има също друго заседание, нещо, което също се споменаваше, и ще видим дали е постигнат напредък. И нещо друго важно. Следващите няколко месеца са ключови, за да се види напредъка на терена. Насърчавам бангладешкото правителство да работи в тясно сътрудничество с МОД. Искам също да се спра на един въпрос, който беше повдигнат от депутатите. Мисля, че от зелените дали комисията е предвидила някакви промени в политиката си, свързани с събитията в Бангладеш. Разбира се, ние непрекъснато променяме нашите търговски политики, ги адаптираме. Преди една година имаше една комуника... едно комунике, свързано с въпроси за развитието. Какво се казваше там? а именно, че ние трябва да а, считаме търговските политики като едната страна на медала. И също да видим как, как трябва да използваме тези политики, наши политики, за да предизвикаме на устойчиво развитие. Това е и нашата роля като международни партньори. Относно кооперативната отговорност, те, спа, тя спазва и ние спазваме в това отношение всички международни споразумения и използваме всички възможни инструменти, например инструкциите на ООН за човешки права и други подобни инструменти. И в нашите преференциални схеми, GSP, както и GSP+, винаги когато предприемаме диалог, използваме възможните инструменти, за да можем да имаме съответната дискусия за човешки права, както и дискусията за екологичните елементи в нас, за да могат да се включат в нашите схеми. Благодаря. Благодаря много. Бих искал да заявя че наистина а, високо, високо ценя а, действията предприяти от Европейския съюз, Европейската комисия в този случай. Наистина действията бяха много добре балансирани и наистина трябва да поздравя комисията за това, че наистина беше водеща в, при предприемането на тези действия и е, беше добър двигател. Сега в края ще се върнем към а, а, посланника на Бангладеш. Госпожо а, посланник, имате думата. Госпожа посланника казва, а, може би господин депутат иска да вземе думата. Благодаря господин председател, аз не бих посмяла да кажа, че аз мога да, да, да, да кажа най-важното последната дума. Последната дума е винаги ваша, но мога да се опитам да отговоря на някои от въпросите или да реагирам на някои от коментарите и изказванията на включително и на заместник секретар генералния секретар на МОД и на представители на Юротекс. На, на, на, мисля, че въп, на част от въпросите, зададени от а, депутатите, получиха отговор, особено тези свързани с инспекцията на трудба. Разбира се, няма да се извършват проверки само в областта на конфекцията и на, на готовите облекла. Не, ще, ще има инспекции, свършени също, както казахме, представители на Европейския съюз, на Съединените щати и така нататък. Но въпросът е да има много по-добра координация и сътрудничество. Проблема всъщност е в координацията, наистина, за да за да няма препокриване и, и за да и за да не трябва да не стане така, че трите, трите потока всъщност да извършат инспекция в една дадено предприятие, защото такъв случай просто ще, там ще трябва да прекрати работата и така нататък. На, наказаното на господин Мартин не, ставаше, не става дума само за липса на инспектори, а и на качествен труд, извършен от тях. И аз казах и е, заместник генералния директор на МОДК също каза, че Бангладешки университет за технологии и инженерство, който има много добра репутация. ще даде, ще, ще, ще, ще, ще подаде инспектори. Е, това не е тяхната първоначална задача, защото те в крайна сметка са преподаватели, но а, е, те ще бъдат и обучавани от МОД. Така че нека да видиме какво? А, как, как ще бъдат извършени тези инспекции? Второ. Да, най-важното е, разбира се, да продължиме по, с, с този устрем, с е, набраната скорост, не само от страна на Бангладеш, но и на Европейския съюз, на парламента, на комисията, на е, търговците, европейските търговци на едро и на дребно, т.е. всички партньори. Както правилно каза представителката на комисията, е, следващата година ще бъде свикано заседание, на което ще бъде направен преглед на положението на нещата. Госпожа Ламберт е, не е вече сред нас, но тя, както правилно спомена, че всички тези проблеми са, разбира се, тясно, тясно свързани с, и с из, избирателната кампания, но това не означава, че е, сега поради други събития ние ще ги, ще ги отхвърлим на заден план. Защото в крайна, в крайна сметка не е важно само за Европейския съюз, а и за гражданите на, на Бангладеш да установят, че наистина настъпва едно подобрение на положението на условията в Бангладеш, че, има по че се предоставят по-добри услуги. Ако четете местните медии, ще видите, че гражданите споделят тази загриж, загриженост и че е, правителството наистина действа и че поетите ангажименти наистина се осъществяват на практика. Както спом споменах, става, става дума също така за един демократичен процес. Първа, понякога е необходим консенсус, трябва да се постигне съгласие с социалните партньори, синдикатите, включително и търговците, така че това е един всеобщо обхватен процес, Господин Пол Мърфи, вие споменахте каква, вие попитахте как, каква част от себестойността е, е цената на труда. Не мога да ви кажа точно е, какъв е, е дела, но всъщност може би какъв процент от е, търговската цена, цената, с която се е, заплаща в, е, е, в магазина, какъв, какъв, каква, е, каква е пропорцията, какъв е делът на себестойността в окончателната търговска цена. Защото има голяма разлика. Защо? Така че е много важно Споменахте и ролята на медиите. Наистина медиите играха една много голяма роля за привличане на вниманието на общественото мнение върху а, проблемите и злополуките. Но но знаете, че така оценката, която получих от е, постигнатото в Женева миналата седмица е незадоволително, въпреки усилията и на а, е, някои от участващите страни, но като, като, но като цяло е, като цяло голяма част от е, предприятията са е, считат, че не е тяхна работа да плащат компенсации, като по този начин поемат отговорността за случилото се. Така че и те, и те казват, защо пък ние да сме отговорни за случилото се там. Аз ще бъда много откровен от вас, господин председател. А, нека да видим как нека да знаем, че много, много от, предпри... много от предприятията извършват дейностите си извън Европейския съюз. Ето, примерно в областта на телекомуникациите е, обаждат ви се от някакъв център и като и вие чувате, че всъщност гласа е така с азиатско звучение. И така че е, в крайна сметка отговорността е обща. За, за да няма за да няма, за да, за да няма подо, да не се случват подобни неща в е, текстилния е, сектор, трябва всички Европейския съюз, парламент, комисия, МОТ, всички да поемат ангажимент. Аз наистина ще чух така поетите ангажименти от всички, от всички страни и ще, ще видим как на равнище Бангладеш ще можем да надграждаме над така поетите ангажименти. Госпожа е, Келър е, спомена е, данъците и е, таксите, които плащат предприятията в Бангладеш. Нямам, не разполагам с цифри. Благодаря. А сега давам думата още веднъж на господин Пол Мърфи. А, не споменах името на представителката на комисията, сега го правя. Сега господин Мърфи съвсем набързо. А, след казаното от FTA и Eurotex. Факт, факт Факта, е, че трудовите условия са много лоши в Бангладеш, не е нещо, което ни очудва. Това ние сме наясно. А, знаеме, да, много се говори за това в последно време във вестниците, но в крайна сметка това не е никакво откровение. Ние знаем, че е така. Има и други страни, където положението е, е същото. Това обаче в никакъв случай не е извинение да не се предприемат е, мерки в Бангладеш защото и макар конфек, конфекцията да е най- конфекцията, готовото облекло да е основният производителен сектор в Бангладеш, това не означава, че че, че условията се подобрят. Що се отнася до противопожарните, противопожарната безопасност, безопасност на труда и така нататък. Така че нещата не, не са. Е, подобни трагедии не се случват за първ път. И ако прочет, А, и това обаче до известна степен се дължи и на а, доминантната позиция на големите предприятия. Това, това споделят и малките и средни предприятия, които а, работят а, на место, така че те трябва да споделят отговорността. А, тук се, спом... тук се спомена, че че значи, предприятия членове на FTI биха могли да изпреместят своето производство, ако Бангладеш не се съобразява с изискванията, но въпросът е следния според мен. Ако, примерно, цената на производствената цена се увеличи, примерно, с 10 цента на, на, на изделие, може би, може би това, мен, може би това, това ще бъде е, предисловието за е, преместване в е, друга страна. И нещата само ще продължават по, по същия начин от страна в страна. Така че но независимо от изместването и преместването на производството в друга страна, проблемите свързани с трудовите условия ще продължат да съществуват и това ще, и това ще се преповтаря във всяка една страна. Така че защото основно се, се преследва печелба. Знам, че това няма да се хареса на членовете на FTI, но проблема си остава. Благодаря ви. Това е един пример за това по какъв начин разглеждаме трансграничните въпроси и външната търговия защото ние имаме общо задължение да се грижим за социалните стандарти. Пожелавам на Бангладеш да се превърне в образец. Нека заедно се превърнем в решението на проблема, така че е, животът и стандартите в индустрията да се подобрят в Бангладеш и в други страни. Благодаря много. 28 точка. Uh, this is a legislative file, the amendment of Council Regulation. Законодателно досие, изменение на регламент 2183 от 2005 година на съвета за установяване на система за разрешителни по флект за вноса на дървесина. Флект означава прилагане на законодателство в областта на горите, управлението и търговията търговската политика не е само а, поток от обмен на стоки и услуги, има и други въпроси, които стоят на нашия дневен ред. Ние сме отговорната комисия. Юлио Винклер е нашия докладчик от ЕНЕП. Ярослав Валенса от същата политическа група ще го замести на днешното заседание по темата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин Винклер не може да присъства днес и аз ще прочета неговото изявление. Регламент 2183 от 2005 установява схема за разрешителни за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията, наречено ФЛЕКТ. Тази схема има за цел решаване на проблема с незаконната сеч и свързаната търговия. Тя се прилага за някои продукти от дървен материал с происход от държави партньори, т.е. държави, които са сключили споразумения за доброволно партньорство с Европейския съюз. В рамките на тези параметри тя предвижда, че само продукти от дървен материал, които са били законно произведени в съответствие с националното законодателство на тези държави и партньори, могат да бъдат внасени в Европейския съюз. Без разрешително за внос по флект, вносът на определени продукти от дървен материал от държавите партньори е забранен. Предложението, прието от Европейската комисия, няма за цел да промени съществените характеристики на схемата за разрешителни флекта. има за цел да съгласува свързаните с комитология разпоредби на регламента с новия режим на делегирани актове предвидени от договора от Лисабон. Предложеният регламент за изменение дава на комисията правомощия за приемане на актове за изпълнение и делегирани актове. Предложението възлага на комисията правомощия да приема както актове за изпълнение, така и делегирани актове. Предложението предоставя на комисията правомощия да приема актове за изпълнение, Съгласно регламент 182 от 2012 година, така че да се е, осъществява по надежден начин системата за проследяване. Това може да послужи като основа за издаване на лиценз или разрешително. В момента този въпрос се урежда по процедурата с регулиране на първо място трябва да се уточни, че определените изпълнителни правомощия трябва да бъдат предоставени на комисията с цел да се осигурят еднакви условия. На второ място изпълнителните правомощия по член 5 на ФЛЕКТ регламента за флект да се прилага в цяло, за да се прилага дисциплина по отношение на, на схемите за лицензиране. Трето, промените на съответните приложения първо, второ и трето към регламента ФЛЕКТ изборяват държавите и продуктите а, в обхвата на системата за разрешителни. Господин Винклер предлага едно изменение – насочено към това тези правомощия да бъдат съобразени в цялост с това, този регламент 182 2011, а не само с член 5. По отношение на делегираните правомощия предлага две изменения. Първо, не трябва да се дава безусловно такива правомощия, а за срок от 5 месеца и след преглед да се мисли за евентуално удължаване. Това е резултат от преговори и трябва да се придържаме към това. Второ, господин Винклер смята, че, смята, че трите области, в които предоставянето на правомощия трябва да се дава е резултат от странна процедура. За това трябва да има двумесечен срок за противопоставяне от страна на съвета, който може да се удължава до общо 4 месеца. Това е съгласно досиетата Омнибус 1 и 2. Това е текста, който ми беше даден да прочета. Благодаря, господин председател. Председателя, давам възможност сега на докладчика от, е, сянка от зелените. Относно споразумението и по-специално аспекта за делегираните правомощия, двоен въпрос по член Обръщам се към докладчика, може би към комисията. Има изменение по въпроса за признаването на етикета за да се сертифицира лиценза в лекта. И смятаме, че това ще намали сериозността, така да се каже, на тези международни етикети или марки, международни марки, които се ползват с добра репутация. Например, европейските такива са много важни. И понякога дори тук на наше ниво се сблъскваме с оспорвани такива марки на регионално ниво. Искам да знам защо текст еволюира така. И второ, относно проследимостта. Това е голямо, от голямо значение при флект, за да се контролира законността на внесената дървесина. Тук се предлага да имаме приложение на практика. Считаме, че това е прекалено сериозно и предпочитаме да остане с делегирани правомощия. Благодаря сега по Мърфи. Е. Благодаря. Аз съм с Яник Жадо. Имам допълнителен въпрос към комисията. А, има регираните правомощия относно външни трети държави. Смята ли да се, комисията да добавя допъл... държави с делегирани правомощи една по една? Или ще има делегирани правомощия, които ще покриват един голям брой такива държави. Благодаря. Um, yes, questions uh, Да. Да, добри. Въпроси на докладчика не е тук. Така че, надявам се, че ще му се докладва. Нека да чуем комисията какво мисли по тези въпроси. Кой е тук от комисията? А, вашето име? Казвам се Светлана Атанасова от Генерална дирекция околна среда. Да, заповядайте в такъв случай. Първо, предложението за изменение тук е много ясно. Както вече беше казано, то няма за цел да променя или да прави големи промени в текста, а по-скоро можете да го видите като синхронизиране на регламента с реалността. Честно казано, не сме очаквали въпроси по същността на, това, на този регламент, но благодаря за тях. Ще се, ще съм, ще се постарая да отговоря доколкото ми е възможно. Ако ми позволите, ще започна с втория въпрос. А именно измененията на анексите, на приложенията, както предполагам знаете. Не сме счели, че е нужно да се променят анексите, защото няма никакви допълнителни партньорски споразумения. и ние не сме постигнали етап, в който да имаме нужда да променяме, който и е да било от приложенията. При все, но все пак всичко ще зависи от това колко системи ще бъдат оперативни. И Ясно е, че няма да можем да отлагаме измененията на анексите, ако имаме промяна в оперативността на системите. И ще трябва, евентуално, да можем да променим тези анекси, за да ги адаптираме на, към ситуацията. Ако повече от една система се счете за оперативна, ще го направя. Но Една от нашите основни цели, и това е един от аргументите ни, за да молим за този период за възражение от парламента да бъде 2 плюс 2 месеца, а не 2 плюс 4. Та, идеята ни е, правим го, за да можем да отговорим възможно най-бързо при евентуално изменение на международното споразумение. И колкото по-гъвкава е системата с лицензиите, толкова по-гъвкави и по-бързи ние трябва да останем. И ние. По първият въпрос, тази марка флект, която се нарича всъщност лиценз при нас, още веднъж не очаквахме да се повдигне отново този дебат. Мисля, че вече беше разисквано преди това. Нека да кажа, че достоверността на системата като цяло се счита за достатъчно стабилна, за да се дадат добри резултати. Счита се достоверна и способна да даде добри резултати. Сега, как това ще се прилага на практика? Какви ще са резултатите? И това ще се види на практика в последствие, защото на този етап процесът се оказа малко по-сложен, колкото всички ние очаквахме. Благодаря. Благодаря на госпожата Насова. Да, инициативата на комисията беше да синхронизира този регламент с новият режим за прилагане на делегираните правомощия. Докладчикът прие това. И сега докладчикът предлага две изменения и предлага да се изградят ограничения. Това са обичайните предложения. И също да се удължи периода за възражения Ще видим какво ще решим в парламента, когато се стигне до гласуване. Крайен срок за измененията 24 този месец 6 часа вечерта. Приемане в комисията през октомври. Това е края на уебстримваната част от нашето заседание. Следващата част е при закрити врата, моля всички, които нямат разрешението да останат, да напуснат залата. И отново ви призовавам да бъдете бързи и тихи.